на политиката по енергетика и иновации. Благодаря, господин. Ам, благодаря, каза председателя. Благодаря ви, госпожо министър, представител на съвета. И така, приключваме дискусията по този въпрос. Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Следващата точка е становище на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Тунис и Египет. Госпожо заместник председател, имате думата. Господин председател, дами и господа, всички гледаме с трепет събитията в Тунис и сега в Египет. Следим ги отблизо народите на двете страни изразяват своите законни въжделения към демокрация и свобода. Те Посланието е ясно. Политическите системи са стигнали до е, задънена улица и промени трябва да е, бъдат е, извършени. Аз е, бих искала да изразя своето възхита за достоинството и призивите за диалог и мирен преход. Нека да кажа няколко думи за Тунис. По промените, които се случиха, са наистина от изключително значение и са наистина от изключителни. Въпреки проблемите, наблюдаваме едно положително развитие и преходното правителство взема съответните е, мерки, е, освобождава политическите затворници, е, взема съответните мерки за преследване на членове от семейството на Бен Али. Три комисии бяха създадени с комисия за разследване на корупция и разхищение на публични средства, комисия за политически реформи и, полити, и комисия за мирен преход правителството получи е, подкрепата на големите синдикати и на големите опозиционни партии. Стабилността е важна, за да може Тунис да организира демократически и прозрачни избори и да тръгне по пътя на економически и социален възход. Европейският съюз отговори веднага на на а, събитията, не за да наложиме нашите възгледи, а да предложиме наш, нашата помощ. Веднага след като министъра на външните работи бе назначен, ние се срещнахме с него тук в Брюксел и обсъдихме най-добрите начини Европейския съюз да подпомогне и подкрепи тунизийския народ и е, демократичните промени. За подготовка на е, изборите и за наблюдаване на бъдещи избори. Е, наша, наша делегация отиде в Тунис, за да оцени състоянието на нещата и види какви са нуждите. Още от миналата седмица подобни дискусии се водят. Ние трябва да подпомогнем и граждан, гражданското общество, като реориентираме програмите за помощ, за да може помощта да пристиг да бъде много по-пряка и достигне до тунизийския народ. Така че ние ще преразгледаме своите приоритети, като вземем предвид новото положение и оцениме наистина какви са социалните нужди на тунизийския народ. Ние изслушваме техната загриженост, как... ние слушам, из... ги изслушваме а, какви са техните проекти, какви са техните планове, за да можем да а, на, на, на, насочиме пряко помощта си там. А, помощ за изборите, помощ за неправителствените организации и а, гражданското общество, а, помощ за борба срещу корупцията, е, е, помощ за подпомагане на най-бедните региони в центъра на страната и на юг от страната и по-свободен достъп до пазарите. Е, имаме контакти и диалог на всички равнища по тези е, теми и ще ви държа в течение на всичко, което правиме нататък. Що, що се отнася до решението на тунизийското правителство да замрази е, авуарите на семейството на Бенали и неговото семейство, е, ние взехме реш, решение за замразяване на персоналните авуари тунизийското правителство ни предостави списък на хора, които трябва да бъдат обект на подобна мерка. Е, наш директор бе в региона и разговаря с председателите на новосъздадените комисии и представители на гражданското общество. Аз при, приветствам инициативата на Европейския парламент да изпрати делегация в Тунис, в Тунис, защото тази страна има нужда от нашата помощ и по-специално от е, Европейския парламент в такъв критичен момент на е, преход към е, демокрация. Контактите трябва да бъдат на всякакво равнище, най-вече на гражданското общество, да имаме диалог и подкрепа за професионалните организации, синдикатите и другите. Надявам се, че ще, ще можем да работим в дух на взаимно доверие, на взаимно уважение за създаване на, един, на една демократична, стабилна а, страна. Аз наистина съм а, приех предложението на тунизийския министр да продължиме преговорите в момента, в който а, бъде окончателно а, решен момента, в който ще се проведат изборите и ще Господин е, председател, ако позволите, сега ще кажа няколко дни думи за Египет. Преди една седмица бяхме, бяхме свидетели на едно е, изклю... на едно изключително събитие е, излизането на демонстранти по улиците след е, така демонстрациите в е, Тунис. Стотици хиляди хора, млади, стари, жени, възрастни, деца излезаха на улицата да искат да се борят за своите економически и социални права в Кайро, Александрия, Суец и други градове. Е, протестиращите са единни в искането си за демократични промени и защита на техните права. Е, между, междувременно имаше ескалация на насилието, полицията използва сълзотворни газове и куршуми. Както, всич, както всички вас, аз изразявам съжаление за загубата на човешки животи в борбата за демокрация. Е, имаше и много ранени и призиви да се прекрати с насилието. В понеделник по време на съвета по външните работи обсъждахме този проблем и е, отправихме призив към египетското правителство да освободи веднага е, политическите затворници ограниченията на наложени на, мид, на медиите са неприемливи и ние приканваме веднага да се, да бъдат, да се даде свобода на всички комуникационни средства. Е, Европ... е, е, египетски е, е, от е, за всеки, всеки ден египет, се стичат на, на площадите и е дошло време за един мирен преход към а, дем, демокрация и развитие. Необходим е открит диалог с всички политически сили, в които гражданското общество да играе огромна роля. различните политически партии трябва да работят заедно за организиране на е, честни и прозрачни избори за една е, многопарти, многопартийна държава. Това, което ние трябва да направим е да, е да използваме всички, цели инструментариум, с който разполагаме, за да е, на, насърчаваме демократичните е, промени, тъй като е, за нас най-важното е да има върховенство на закон. Е, ние трябва да помогнем на хората да поемат в свои ръце собствения си, си живот. Ние Европейския съюз трябва да, пред, да предложи на, Егип, на народите на Тунис и е, Египет е, из, инструменти за постигане на демократично развитие и ние ще подходим с творчество и е, солидарност към техните искани. От името на на да различните партии. Госпожо заместник председател и върховен представител, независимо от резултатите и развръзката от събитията в Едзип, в Египет ще има период преди и след това. Не трябва да се търся виновника тук. Не е наша работа това. Европейският съюз а, трябва да извлече съответните заключения от тази криза и да бъде по-видим на международната сцена, да се изразява с един глас – и именно за това беше създадена Европейската служба за външна дейност. И за това беше назначен върховният представител. Трябва да излезем от тази толерантна политика към някои съседни държави, например Беларус или средиземноморските държави. Трябва да настояваме за повече демокрация, повече стабилност, както го изисква процес от Барселона. И трябва да разграничаваме това, което правим дългосрочен или средносрочен план и това, което вършим в краткосрочен план. Госпожа Аштън очерта пътя в краткосрочен план, подкрепа за преходния период, за да не се <clears throat> отчаят на хората в тези държави в надеждите си да постигнат свобода. Но същевременно ние трябва да предупреждаваме за рисковете, които съпътстват този процес, за да не, за да не станат тези хора заложници на враговете на обществото. Трябва да а, мислим стратегически и задълбочено, да об, обмислим нашата политика на съседство. Тя трябва да бъде преосмислена, преразгледана. Това казах и вчера в Комисията по външни работи. Освен това, не бива да забравяме, че много често е по-трудно да се намери точния баланс между задължения и свободи, отколкото да се отървем от палачите. Мистер Господин Северин, господин председателю, госпожо върховен представител, това, което се случва в Тунис, Египет и в други страни от региона, трябва да ни напомнят, че стабилност без свобода е само една иллюзия. Това, което се случва, социалното недоволство, е един повод за промяна, промяна за по-добро бъдеще. Да се надяваме, че ще намерим вдъхновение и ще окажем съдействие на този процес, процес, който означава промяна за по-добро, а не за по-лошо. Трябва да има по встоен анализ на ситуацията в Тунис и в Египет. И това е нужно, защото ние трябва да разберем дали в миналото сме постъпвали правилно, за да предотвратим такъв тип криза? Какво ще направим във бъдеще, за да предотвратим такива подобни кризи? И на последно място, какво можем да направим, за да гарантираме, че настоящата криза ще доведе до това, че хората ще извоюват своята стабилност и свобода и ще предотвратим допускането на друг тип нестабилност или тоталитарен режим. Трябва да приемем и да заемем една правилна позиция и стратегия. Трябва да насърчаваме ключовите реформи, които доведат до ключова стабилност. Много от нас не са се запознали с подробностите и не са показали достатъчно сила за справяне с тези предизвикателства. Ние трябва да говорим с всички заинтересовани страни, включително и ислямските сили, по такъв начин, че да можем да ги интегрираме в един положителен процес – Надявам се, че комисията и съвета ще са в състояние да изградят една такава стратегия в бъдеще и ще се надяваме да ни кажете повече по въпроса. Господин Верх... Верховщад. Господин председател, смятам, че това, което преживяваме в момента и което наблюдаваме в Тунис и Египет е историческо и същевременно трагично. Чуваме, че вече има стотици ранени през последните часове. И тук виждам сходство с между ставащото в момента в Северна Африка и това, което се случи в Европа през 89-та година. И това е една от причините да съм и очуден, изненадан и разочарован от начина по който Европа прави абсолютно същите грешки, както през 89-та година. Просто невероятно е, господин председател, че ние уж най-демократичния континент, все още не сме дали безрезервната си подкрепа на излезлите на улицата народни маси, които искат не друго. Единственото, което искат от нас е нашата подкрепа. И аз, колеги, още не съм чул нито вчера, нито днес такова нещо особено пък от устата на върховната представителка. Защо, госпожо на Европа реагира така плахо? Направо на практика тя не реагира. Вие реагирахте, после Германия, Франция, Великобритания с някакви съобщения, без никаква координация, сякаш Европа не съществуваше. Е, всъщност единствената добра, уместна интервенция интервенция, намеса на Европа дойде отвън от турския премьер господин Ердоган, който заяви на господин Мубарак, че трябва да се вслуша в изискванията на своите сънародници и да напусне сам властта. Това беше единствената правилна добра реакция от страна на Европа. Смятам, че е, това, това което казвате днес е, е, е важно за тези, които са на улицата и се бият, може би и за опазване на живота си. Европа направи две грешки през последните дни. Е, тя не разбира, че момент е исторически и нещо по-важно. Прави погрешен анализ на ситуацията. Е, затова се получава грешна комуникация. Страхуват, Европа се слува от ислямистски режим след изборите. Аз трябва да ви кажа, не се страхувам. Аз имам доверие в тунизийския и египетския народ. Те, ще, е, те искат демокрация. Те е, е, е направиха така, че днес копти и мусулмани са рамо до рамо защото искат реална, открита демокрация. И още един пример да не се страхувате да заявите подкрепата си на, за демокрацията в тези страни. Вие знаете всички Мохамед Лазизи, който всъщност зачена революцията в Туниса, самозапалвайки се. Госпожа Аштън, на ковчега на Блазизи нямаше ислямистско знаме. Беше положено червеното знаме на Тунис. И така че това не са ислямистски резолюции. Напротив, това са революции за свободата. От близо една седмица хиляди хора се събират в Кайро. Има манифестации в Йордания, в Йемен, Сирия, Алжир. И е, в, точно в този момент ви е, моля, госпожа Аштан, променете позицията на Европа. Искам да кажа тук в този форум – че Европейския съюз, да се каже, че Европейския съюз 100% подкрепя народа на Египет и неговия искания да потикне президента Мубарак да се слуша в изисканията на своя народ и да напусне поста си в интерес на бъдещето на своята страна. για 3,5 Господин председател, госпожо Аштън, вие призовавате за спокойствие, но нека назовем нещата с истинските им имена. Точно е, Мубарак е, създаде терор на площад, по площадите на Египет. Това не е народа. Не може да ако искате нещата да се успокоят, поискайте му Барак да престане да напада и да агресивно манифестиращото, защото точно той залага капан и ще предизвика хаос. А ние казваме и на двете страни, успокойте се. Трябва да се каже на Мубарак да успокои ситуацията. И най-добрият начин е да се махне, да се разкара. И тогава ще е, е, е, настъпи спокойствие в Кайро видяхте, че ножове държаха полицаите на, на господин Мубарак е, и разни бедни докарани от дън Египет да създават безредици. Така че нека да се каже това, да не излезе, че сме слепи. Има, вие имате едно извънредно качество. Днеска всичко разбирате. Знаете какво е, стан, какво е било в Тунис преди три седмици. Но когато преди три седмици ние тук в Европейския а, парламент а, поискахме да спрете а, е, преговорите с Тунис заради диктатурата в Тунис, вие казахте това не е възможно. И а как стана възможно днес? правите всичко в, нагаждайки се към ситуацията. И за това ще ви кажа, не, госпожа Астън, за Тунис. Кажете ни, къде отидаха парите от Европа? На кои предприятия бяха налети тези европейски пари? В кои предприятия принадлежаше на господин Бенали жена му? Са изтекли европейските прави? Може да ни го кажете, ние имаме право да го знаем. И второ, тъй като твърдите, че ще подкрепите днес тунизийския народ, ви питам в, в преходния ви, и, моля, ви изисквам в преходния период да има а, гарантирано равенство, защото ако а, има избори, вие знаете, че за опозиционните партии, които бяха дълго време в опозиция, нямат пари, а природната партия да има пари, така че а, да бъде гарантирана равнопоставеността. А по, за Египет, госпожо Аштан, ако ние не успеем да подкрепим египтяните в процеса на либерализация и освобождаване, народите от Близкия изток за пореден път ще ни обърнат гръб. Днеска сме пред една изключителна ситуация. Ги не, не спомена, че в Газа имаше манифестация в подкрепа на египтяните и Хамас забрани тази манифестация. Това показва, че днес вятъра на свободата се насочва и срещу теократичните режими в, сред, в Близкия изток и в арабските страни. И ние трябва да ги подкрепим. Имахме альтернатива между диктатурата или е, теократичните режими. И това беше. А сега, слава Богу, Имаме и като альтернатива свободата, борбата срещу диктатурите и нашата роля в Европа е да защитим тези, които водят тази битка. Uh, Господин Вара, вие е, вдигнахте синя карта. Това е заради въпроси или искате да зададете въпрос към предишния оратор? Господин Комбандит, ще приемете ли въпроса? Господин Вауер, имате 30 секунди. Microphone. Microphone. Моля, включете микрофона. С, с моето уважение към господин Ферхойштен, Ферхоштад, вие сте много известен, господине, и вие в а, моята страна. Госпожо комисар, аз изразявам своето изключително отрицателно мнение към казаното току-що. Приличаме на Иран. Много ви моля, внимателно стъпвайте, когато става въпрос за Северна Африка. Тази част от света не е Европа. Можете ли да си спомните какво се случи в Иран, господине? Виждате ли някакви общи характеристики? Не мислите ли, че трябва да осигурим един преход? Madame, je n'oserais pas vous faire des leçons d'histoire Госпожо, няма да ви предавам урок по история, но само ще ви напомня, че в Иран Запада Америка подкрепи шаха. Последния момент ние бяхме е, на погрешната страна. Всичките оръжия сложихме в ръцете на иранската теокрация, така че те, да успяха да, те успяха да победат. Ако сега не сме с хората, които се бият за свободата, тогава другите ще победат. Ето това е урока и полуката от Иран. Господин Горбачов каза – в историята, ако се обърнете и реагирате прекрайно късно, губите. И Нека Европа да не закъснява, когато става въпрос за реакция по този част на света. Благодаря. От името на консерваторите, господин Тано. Господин председател, уважаеми членове на парламента, Египет е демокрация от 56-та година, но Мубарак е едва третият президент на страната. Когато политическият пейзаж в подобни държави се променя, то неизменно разочарованието взема над мощие. Това е ситуацията, която наблюдаваме в този регион в момента. Моята група призовава за истински демократичен и мирен преход в Египет. А в момента наблюдаваме точно обратното тревожна тенденция тенденция към насилие защото президентът настоява той да ръководи прехода, вместо да подаде оставка. Що се отнася до Тунис, то това може да е авторитарна, корумпирана държава, но винаги е била светски ориентирана и ориентирана спрямо Западна Европа. В Египет мюсюлманското братство напразно ще се опитва да преодолее политическия вакуум. Насилието там може да има и много неблагоприятно въздействие върху Суетския канал. Политиката на Европа спрямо Египет трябва да е изцяло насочена към възстановяването на реда и демокрацията там. Същото въжи и за Тунис. Когато се възстановяват или изграждат демократични традиции в държави, в които не е имало такива, то и Европа и Съединените щати трябва да подкрепят умерени партии и политици, които се застъпват за демократичен плурализъм плурализъм и честни, справедливи избори. А какво ще стане, ако мюсюлманското братство не спечели изборите? Мисля, че в момента сме свидетели на исторически момент в мюсюлманския свят, подобен на падането на Берлинската стена. В страни като Индонезия, Туркия, Бангладеш има положителни сигнали от мюсюлманското мнозинство, които могат да се прехвърлят и върху Тунис. Не трябва да насърчаваме там създаването на мюсюлмански теократски режими, а на траен, траен демократичен ред. Господин Танок, въпрос към вас. Господин Абела, 30 секунди. Е, Бих искал да кажа на господин Танок, че съм съгласен с позицията му спрямо тези, които демонстрират днес. А на господин е, Канбентич ще напомня само, че бедните, много бедните се нуждаят от подкрепа, за да преодолеем именно е, ислямистката и фундаменталистката опасност. Така че е, вие не бива в никакъв случай е, да отричате подкрепа на онези, които имат право да се бранят. Мисля, че съвсем ясно казах в моята рач. Бих искал да има либерален демокрация, която да бъде готова за свободна, е, свободни избори. Но Нивата на безработица в двата страни са сериозен проблем и трябва да се обърнем с лице към този проблем. Проблема тук обаче е нещо друго. Трябва да има мирен преход в страните. Стабилност, мир и разбира се демокрация трябва да властват в нашите съседни страни. Благодаря препратката към либерал-демократите тук създаде много радост в е, центъра на залата. По-късно, може би, ще трябва да обяснявате. От името на Обединената левица, госпожа Вержия, две минути. Благодаря, господин председател. Всъщност не исках да се спирам на миналото, но ето, че чувам изненадващи изказвания. В последно време, през последните месеци, ние всъщност и някои от зелените настоявахме да се говори за положението в Тунис. Само ние и някои от зелените. Господин Конбендит, вие сте прав. Да, че наистина вече е настъпил 25-я час и нашата реакция е позакъсняла, но сега трябва да мислим не за миналото, а за бъдещето. В никакъв случай, естествено, не бива да се месим във вътрешните работи на тези страни. Ние, европейците, нямаме право да им диктуваме какво правителство да формират и как да действат но можем да ги подпомогнем по пътя към демокрация и в борбата срещу диктатурата. Ние знаем, че зад колисите е, има много манипулации. И е, именно в е, подобни ситуации е, знаем, че пътят е много труден. В никакъв случай не можем да приемем. Обаче насилието, упражнявано от страна на полицията в Тунис, което продължава и днес, и вчера, не може е, полицията и е, определени сили в Тунис е, да налагат на населението, на народа, каквото и да било. Естествено, че не това е начинът. Не бива в никакъв случай сега да спорим за помощите. Помощи от е, страна на Европейския съюз е имало. Имало е и много корупция и злоупотреба с финансовите средства от е, страна на правителството на Бенали. Но тъй като става дума за нарушения на правата на човека, ние трябва да се застъпваме за хората, трябва да браним техните права и да осъдим категорично диктатурата. Господин Провера от името на Европа за свобода и демокрацията. Благодаря. Нещата се променят в Магреба и кризата наистина води до много сериозни проблеми, трудни за разрешаване. Има и рискове. Възможно е тези авторитарни режими да бъдат заменени от е, е, фундаментализъм, ислямски, теокрации. Да не забравяме какво се случи в Иран. Трудно е да се има демократия демократическо развитие, когато има революция, има наистина опасно, свързано и с економическата криза. Нещата там вероятно ще се влушат, ще има още повече безработица след младите хора, ще има по-големи миграционни потоци, с които Европа не може да се справи, вероятно. И всичко това ви показва колко неадекватна е нашата политика в региона не успяхме да създадем условия за развитието на демокрацията. Може би економическата криза, разбира се, способства за това, но липсват структури, социални структури, които да представляват свободата на хората. Говорим за организирана работна ръка, поларизъм в политиката, свободна преса, равнопоставеност и върховенство на закона. Трябва да подпомогнем страните в този регион и това трябва да бъде в сърцевината на нашата програма, заедно, разбира се, с търговските ни и политически интереси. Трябва да създадем истинска стабилност, не стабилност на авторитарните режими, а стабилност основана на демократически институции и социално съгласие. Господин Сенклер. Благодаря, господин председател. Подготвям се за срещата с делегацията на Тунис утре и в рамките на тази моя подготовка най-важното за мен е благоденствието на тунизийския народ. Трябва да уважаваме неговите ценности, неговата идентичност, като същевременно го подпомагаме да изгради общество, основаващо се на върховенството на закона. Това очакват хората там от нас. Радвам се, че господин Кон Бендит изтъкна аргумента, който изтъкнах и аз днес сутринта, а именно във връзка с парите, които Европейският съюз инвестираше в региона през всичките тези години. Твърди се, че а, те са били изразходвани за реформи, но ако бяхме провели адекватни реформи, то нямаше да се стигне до тази ситуация трябва да насърчим служебното правителство да проучи как са били разходвани европейските средства. Трябва да гарантираме, че те се разходват адекватно в бъдеще. Председателят от следващият оратор. Две минути, господин Касолидис. Благодаря, господин председател. Свободата на медиите е израза на сдружаване, уважаване на човешките права и добро управление. Всичко това е много важно за нас, но винаги поддържаме това да се случва отвътре, а не да се налага от външни сили. Хората в Тунис успяха именно отвътре да се опълчат на опресията, на натиска и да искат свобода и демокрация. Тунизийските власти трябва да спазват това желание на народа и незабавно трябва да преминат към процеса на демократизиране и отчетност в случаи на корупция, репресия, която се оказва от участниците на Бен Али. В Египет също се използват методи, които са насочени срещу достоинството и емансипацията на хората. Демокрацията не означава избори, а означава много повече от избори. Ние подкрепяме народа на Египет, призоваваме сегашните им лидери да слушат мъдростта на народа и да не се превръщат в пречка, а от, да откликнат на техните желания до нашите европейски ръководители, съвета и вас, госпожо Върховен представител, казвам следното. Наистина е разочароващо е да изслушаме президента Обама или Хилари Клинтон, които смело говорят на време, а вие, както винаги, да я свирите втора цигулка в... и при това едва да се чувате. И кирия Декайзер, я Две минути за госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Наистина има моменти, в които човек трябва да заеме позиция. Това днес бе казано вече. И в момента мисля, че е ясно къде сме застанали. Ние сме на страната на народа, на страната на свободата. а хората се борят по улиците. Ние не бяхме достатъчно ясни, е, изразявайки позицията си спрямо режима на Мобарак. Мобарак не е в състояние да осигури политическа свобода, да осигури демокрация. Мобарак трябва да подаде оставка за да се приключи с конфликтите, с блъсъците между отделните групи в Египет. През последните нощи и дни непрекъснато си поставях въпроса каква грешка допуснахме. Да, допуснахме тази грешка, че подпомагахме корумпирани режими, без да отчитаме липсата на социална справедливост и нарушенията на свободата и на правата на човека. Но днес вече трябва да си признаем, че не сме разбирали политическия ислям. Трябва да правим разлика между фундаменталисти и е, мюсюлманските братства. Ние трябва да е, умеем да водим диалог с е, мюсюлманите, с мюсюлманските братства, защото в случая не става дума за ислямистки фундаменталисти, не. Ние трябва да подпомогнем е, утвърждаването на е, светските структури, на е, светските елементи в обществото в Тунис. Трябва да подпомогнем и отстояването на правата на жените. В, при всички случаи трябва да подпомогнем налагането на идеята на лаицизма и диалога и мирното съжителство между различни религиозни общности. Смятам, че въпросът, който обсъждаме днес, е неотложен. Имам предвид на настоящата ситуация в Египет. През 2005 година председателствах една малобройна мисия за наблюдение на избори там. Бяхме помолени да наблюдаваме както първия, така и втория тур. Първият протече обаче толкова хаотично и дезорганизирано, че решихме да не се завръщаме за втория. Държавата е управлявана вече години наред от диктатор в лицето на Мубарак. Той придоби абсолютна власт, управлява по абсолютно своеволен начин. От друга страна, в момента наблюдаваме една своеобразна еволюция на улиците на Египет. Мобарък получава подкрепа не само в Европа, но и другаде – Баронеса Аштан говори много предпазливо в началото на дебата, като обаче не наблегна на това, че трябва да говорим в един глас. Това е проблемът в Европа в момента, че не говорим с един глас. Това е проблемът на Катрин Аштан и на други лидери. Германия, например, излезе с отделно изявление. Призовавам ви обаче да говорим с един глас, да заявим позицията си относно демокрацията и правата на човека в Средиземноморския регион. Госпожа Брантнер, благодаря. Е, госпожо Ештън, е, аз ще повторя само това, което казаха моите е, колеги. Трябва да ни съобщите кой точно е получавал средства от Европейския съюз в Тунис. Има е, слухове, че една част от е, тези средства са отишли и в е, е банковите сметки и в полза на е, семейството на е, Бенали. Ще ви прочета един, един имейл, който днес Е, получихме. Стратегията за Тунис не бива да се преработва. Е, естествено, че е, има промени, но наистина нашите решения стават все по-важни. Не може ръководителят на делегацията да ни съобщава, че няма да променяме отношението си и позицията си. Аз смятам, че трябва да се смени ръководителят на делегацията. Мисля, че е време да подкрепяме жените в прехода. Защо, например, вие не организирате голяма а, конференция по отношение на темата жени в преход? Да подпомогнете жените, за да могат да укрепят а, процесите именно в една феминистка дневна програма. Мисля, че това е много важно в прехода. Благодаря ви. Господин Петровски, една минута. Благодаря, господин председател, Уважаеми госпожи и господа, масовите протести в Тунис и Египет, Египет особено Египет, в момента предизвикват и привличат вниманието на всички политически сили. Е, борбата е за мирно взимане на властта и срещу хаоса и въоръжения конфликт. Възможно, е, разбира се, е употребата и на ядрено оръжие. Както знаем, ситуацията е много, много деликатна. В Судан хората са твърдо решени и те искат да се промени техния режим. Затова Европейския парламент трябва да предприеме обща позиция по отношение стабилизиране на региона като цяло. Не трябва да забравяме резолюцията, която наскоро е, приехме по отношение преследването на християните. А, също така и по отношение на Египет трябва да предприемем конкретни стъпки и да изпратим специална мисия за наблюдение. Благодаря. Председателя дава думата на господин Майер. Благодаря. Наистина трябва да преработим нашата политика, госпожо Ещена. Трябва естествено да сключим и споразумение за свободна търговия, за да подпомогнем развитието на обществото и на хората и, и да насърчим правата на, на човека и тяхното спазване. Но тук не става дума за режимите на Бен Али на Мубарак. Става дума за това как се е държал Европейския съюз, каква е политиката му през последните дни, защо не е присъства в региона, защо категорично не е изразил своята позиция. Ето, че е, навсякъде в страните там е, Забелязваме една нетърпимост е, към автократията, към е, тези диктаторски режими и в Алжир, и в Марокко, и в е, Йемен. И затова трябва да помислим отново как ще формираме нашата политика на добросъседство. Господин Белдер има думата сега. Благодаря, господин председател. Не е изненадващо, че Политическите събития в Египет и Тунис, както и в Ислямската република Иран, трябва да са предмет на щателно наблюдение. Обявяваме се в подкрепа на възстаналите граждани. Както в Тунис, така и в Египет Събитията се описват именно като възстание от страна на народа. Иран подкрепя гражданите и на двете държави, тъй като се смята за инициатор на събитията там. Ръководителите на арабските държави Междувременно няма толкова много основания за оптимизъм, за разлика от обикновените граждани. Ето защо в Европа не бива да си затваряме очите пред ситуацията в региона. Иран е модерна държава, но не трябва да се превръща в пример за протестиращите в момента на улиците граждани. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Това, което става в е, Тунис и в Египет е много важно. Народите се опълчват срещу диктатурата, което е чудесно. Но от една страна е, е, наблюдаваме демократизация на е, ислямските страни и е, това води до повече ислямизъм, а съответно от тук нататък можем да очакваме и по-малко демокрация. И затова би трябвало при всички положения да насърчаваме истинските демократични сили. Не може Европейският съюз да подпомага мисиоманските е, братства, които ще изградат нова диктатура в е, е, Египет, подобна на тази в Иран. И затова трябва да подбираме много добре партньорите си. Наскоро разбрахме, че партията на Бенали е член на Социалистическия интернационал. Днес са ги изключили. И за това повтарям, трябва много да внимаваме кои са нашите партньори и в никакъв случай да не помагаме на ислямистите. Госпожа, госпожа, вдигате синя карта, нали? Госп... Не, в такъв случай господин Пьотеринг, два минути. Господин председател, госпожо върховен представител, скъпи колеги, нашата реакция на събитията в арабския свят трябва да се основава на представата ни за човека. Всеки човек, било той мусулман, християнин, евреин или човек, който не принадлежи към определена религиозна общност, трябва да бъде зачитан като човешко същество с достоинство и право да живее в като свободен човек. Ето защо трябва да зачитаме правото на гражданите на арабските държави да живеят в ред, който зачита основните им права и човешкото им достоинство. Поради това днес е наше задължение и една от важните ни задачи за бъдещето да подкрепим гражданите на арабския свят, които с мирни средства се борят за свобода и демокрация. Трябва ясно да заявим нашата солидарност спрямо мирните мюсюлмани в арабския свят. Веднъж вече направихме грешка, а именно по отношение на тоталитарния комунизъм. Тогава си затворихме очите в името на стабилността. Не трябва да повтаряме тази грешка днес тъй като стабилността върви ръка за ръка с свободата и демокрацията. И трябва да подкрепяме именно този принцип. Не знаех, че в момента в Кайро по улиците се стреля. Не знаех, че или по-точно знаем, че армията както в Тунис, така и в Египет не се намесва. Ако обаче армията се намеси с сила, то това няма да продължи дълго. В Европа станахме свидетели на бунтове в Германската демократична република, в Унгария, в Чехословакия и накрая солидарност в Полша успя да извоюва свободата. В крайна сметка демокрацията ще се наложи и за това трябва да призовем хората в тези държави, които стрелят, да преустановят това и да дадат на хората право мирно да извоюват свободата си. Господин Свобода. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител. Да, понякога се казва, че не можем да се получаваме от историята, но може би би трябвало да се получим наистина или най-малкото да се опитаме. Ние поддържахме един мръсен режим. Един режим, който насърчаваше полицията да упражнява сила и насилие. И да, ние искахме мирна революция заедно с е, американците, но очевидно не успяхме е, да постигнем това по този начин. И за това трябва да се присъединя към всички, които казаха, че трябва да поддържаме хората, които започнаха революцията, които се изправиха срещу този режим. Става дума не за мюсюлмани, ислямисти, става дума за хората на улицата, за хората, които страдат поради нарушения на правата на човека, поради лошото економическо положение и поради социалната несправедливост. И за това Скъпи колеги, да, ние в част от нашата политика за добросъседство се провалихме. Необходима ни е естествено преоценка на а, тази политика. И в никакъв случай не бива за сметка на диктатурата и за сметка на а, диктаторите, тъй да се каже, да даваме пари и те да ги се възползват от тези средства. Трябва да подпомогнем хората, но не онези, които нарушават техните права. И госпожо Ештен, аз зная, че вие предпочитате да се изразявате по-меко, по-дипломатично, но аз мятам, че трябва много високо да издигнем глас трябва да се чува не гласа на Хилари е, Клинтън, трябва да се чува гласа на Кати Ещън. Много ви моля да говорите категорично и високо, така че хората, европейците да ви чуят. Господин Казак. Уважаема госпожо Остен, уважаеми колеги, протестите в Тунис и Египет, предизвикани от гнева и нетърпимостта към ширещата се безработица сред младите – бруталната полицейщина корупцията и авторитаризма незачитането на човешките права свободата на словото и демократичните принципи са предизвикателства и пред останалите арабски страни които вече искат промяна. събитията в тунис който беше смятан за оазис на стабилността и икономическата сигурност приличат много на началото на разпада на съветския блок в източна европа. те са искрата която вещае колапса на арабския псевдомодел на стабилност и която ще задвижи демократичните промени в региона. исканията са ясни и народите на тунис и египет не биха се съгласили с половинчати мерки. много от необходимите за прехода към демокрация условия енергично и организирано гражданско общество свободна преса уважавани фигури от опозицията както и съществуващи политически партии вече си пробиват път но е необходима цялостна ревизия на досегашната ни външна политика уважаема госпожо Аштън. Европейският съюз следва да направи стратегически избор и баланс между политическите си и икономически интереси и демократичните ценности, които ни обединяват. Европа трябва да покаже, че застава твърдо зад демокрацията, а не просто подкрепя стабилността в региона. Защото когато промяната настъпи, хората ще помнят кой е бил на тяхна страна и кой е подкрепял невъзможното вече статукво. Благодаря ви. Е, Преди 60 години революцията в арабския свят значеше край на колонизирането, а втората революция в момента се случва пред очите ни. Това е моментът, в който Европейският съюз трябва да избере дали е на правилната или на погрешната страна в историята. Задачата е да помогнем изграждането на независимо е, общество, което да се основава на гражданските свободи в е, е, тези две страни, особено в Тунис, където страдат от 23 години. Хората нямат надежда в временното правителство. Очевидно вече е на фа- факт е процеса в Тунис. Искам обаче да кажа, че Европейският съюз се нуждае от ясен процес. Да не се пренебрегват е, дума демократическите ценности, така както това се случва в арабския свят през последните години. Наистина става въпрос за свободата на човешките права. Господин Страчек. Благодаря, господин председател. Не споделям становището, че бунтът в Египет е има за свой източник сили, които се стремят към демокрация. Според мен настоящата революция е движение към промяна водено от желанието на хората за по-добър живот. Ние, европейците, сме изправени обаче пред заплахата, че тази драматична ситуация може да бъде предмет на злоупотреби от страна на радикални ислямисти. Ако се стигне до такава ситуация, то Съединените щати и Европа няма да могат да продължат с умерената си политика в Египет може да се установи режим, който е враждебен спрямо Израел, Америка и Европа. Режим, който да установи тесни връзки с Хамас. Ние трябва да се ориентираме към онези, които се стремят към мир и неотменно да подкрепяме провеждането на свободни избори. Ясно е, че Мнозинството в Европейския парламент е, подкрепя протестиращите в Египет и в Тунис. Но аз се надявам, че ще се съгласите с мен. Правилната политика е, е ефективна, когато се действа на време. И мисля, че през последните е, години, и то повече от 20 години, ние всъщност подпомагахме един режим, който сега осъждаме с милиони, с милиони. Е, <clears throat> и смятахме, че е, насърчаваме и образованието, и хората, които живеят там. А всъщност сега се оказва нещо друго. И би трябвало в тази връзка да помислим и за Палестина. Кипър е съседна държава недалеч от Египет и ние наблюдаваме с загриженост как се потъпкват правата на египетските граждани. Господин Фонтана. Да, е, госпожо Ештен, скъпи колеги, много често се казваше тази вечер, че ние желаем да подкрепим едно демократично развитие на страните в Северна Африка. Но много често същевременно сме издигали глас в защита на коптите в Египет. А сега говорим за страховете от ислямския свят и от ислямизма и че е възможно в Северна Африка да се изградят и ислямски диктатури. За Италия това е една непосредствена опасност, защото е една дестабилизация и политическа, и економическа ще се отрази на ситуацията и в моята страна, и не само в Италия, но в всички южноевропейски страни. И за това се обръщам с призив към вас, госпожо Ештън, да мислите по този въпрос. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштен, не бъдете толкова наивна. Господин Ферховщад, не бъдете и вие не наивен. Онова, което мюсулманското братство иска, рая закон. И това съвсем не е, е демокрация. Те искат война срещу Израел, госпожо Аштен. Не казахте и дума за това. Мисля, че сте наивна, когато призовавате към по-добро бъдеще в... за Египет защото пренебрегвате опасността, който исляма представлява. Не се е, едно и също не могат да се съвместяват демокрацията с исляма. Нека да не изпращаме е, наивно послание към Египет. Нека да знаем каква е опасността, която дебне там. Нека да предупредим египтяните, че шарията е лошо нещо за всички нас. Синя карта е, е вдигната. Приемате ли въпрос? Да. Имате 30 секунди, господин Евер. Благодаря. Въпросът, който искам да попитам, уважаеми а, господине, как демокрацията може да процъфтява в общества, в които няма институции и история на демократически традиции? Как точно ще изкочи а, така демокрацията? Така че говорим за демократични държави, без обаче да сме създали демократическите институции, благодарение на които те могат да се развиват. Господин Мадленер, господин председателю, Напълно съм съгласен с този въпрос. Разбира се, демокрацията просто не изкача тук така, но не виждам никаква друга альтернатива за Египет, защото не мога да кажа кой би трябвало да приеме в момента лидерската позиция в Египет. Египтяните трябва да вземат това. Но нека се изберат светски лидери. Господин Мауро, една минута. Благодаря, господин председател, госпожо баронеса Аштън. Никога не съм бил особено приятелски настроен към вас. Но надявам се, че това, което ще ви кажа сега, ще ви е полезно. Първо, ясно искам да заявя пред вас, че държавите в момента не могат да вземат решения за живота на гражданите си. Това е проблем, който се наблюдава и в Тунис и в Египет. Политическият опит с независимостта на тези държави доведе до установяването на дългогодишни диктаторски режими. Днес трябва да се борим за свобода и демокрация, да се борим за онези, които излязоха на улиците в името на свободата и демокрацията. На второ място ще опомена Европейския съюз трябва да признаем, че нямаме добра стратегия за Средиземноморския регион. Това означава, че процесите, които са протичали там до този момент, са се провалили. Всичко това са политически инициативи, които се оказаха напълно безполезни и не постигнаха целта си. Затова трябва да започнем прилагането на нова стратегия, така както Тръгнахме по нов път в източна Европа и в интерес на държавите от Балканския полуостров. Ако не приложим такава нова стратегия, то няма да ни е възможно да вземаме единодушни решения. Просто ще викаме без да казваме нищо. Господин Панцери, две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо Ештън, оставам с впечатлението, че вие все още не сте осъзнали какво се случва в Средиземноморския регион. А когато човек не разбира реалността, когато не усеща вятъра и полаха на промяната, се бави. И е, Европейския съюз най-сетне трябва да се е, посвети на всичко това, което се случва в този регион. Водили сме до сега една контрапродуктивна политика е, и по отношение на миграцията, и по отношение на е, насърчаването, очевидно, на е, не верните и неправилните сили. Ние трябва най-сетне да се ориентираме правилно и да подкрепим демонстрантите. Европа в политическо отношение трябва да порасне Европейската външна политика трябва да излезе от полусянката, в която се е приютила и да започне да играе водеща роля. Ние трябва съвсем категорично, ясно, решително да преоценим нашата външна политика, нашата политика на сигурност, нашата външно-търговска политика, нашата европейска политика по отношение на Средиземноморския регион трябва да отговаря на реалността в този регион и да бъде съгласувана и с е, САЩ и с Турция, които играят също много съществена роля в този регион трябва съветът, комисията най-сетне да предложат една нова политика по отношение на Средиземноморието. Европа трябва да присъства в този регион, защото той е много важен за нас, но ние трябва да осъзнаем тази необходимост. Госпожа Десарнес, в арабския свят 40% от населението живее под границата на бедността, а безработицата е най-широко разпространена сред младите, а хората искат демокрация. Тези неща не се изключват взаимно. И в Тунис, и в Египет хората са взели съдбата в ръцете си и искат промяна, на която имат право. Въпреки всички провокации, които днес виждаме, че се случват в Кайро, въпреки всички трудности, тези действия са а, необратими. Както казах, само един глас чухме гласът на САЩ, които имат ясна позиция относно демокрацията. Европа обаче би могла да има само смисъл, ако твърдо отстоява демокрацията. И аз се надявам Европа да може да бъде на това място, но ние някакси не съумяхме и това се дължи частично на факта, че европейските лидери като че ли не пожелаха да се раздвижат. Надявам се, че ще можете да предприемете мерките, които са необходими, за да се отговори на този важен исторически момент. Благодаря, господин Епник. Благодаря, госпожо председател. Всичко, което исках да кажа, повече или по-малко бе упоменато от колегите. За това ще се огранича само с един въпрос. Днес господин Тони Блеер, бившият министър-председател на Великобритания, и се изказа много ласкаво за египетския президент Хосни Мобарак. По CNN Тони Блеер заяви, цитирам, че Мобарак е смел мъж, че е добра сила – Господин Блеер в момента е посланник, участващ в израелско-палестинския мирен процес, подкрепен и от Европейския съюз. Какво смятате за позицията на господин Блеер? Председателката, благодаря. Господин Батен, една минута. Благодаря. Тези страни, както и другите северноафрикански страни, знаят, че Премахването на сегашната власт ще доведе до нова тъмна епоха. Нещо подобно на това, което видяхме в е, Иран. Въпреки всичко, удовлетворяващо е, че е, потиснатите хора искат да отхвърлят е, своите недемократични правителства. Всички правителства, включително и тираните, и тиранството използват именно насилието. Ако дълго време оказваш репресия, в крайна сметка населението се бунтува бунтува. Тук може да се направи и паралел с Великобритания, където е, различните политически правителства мамят нашето правителство по отношение на вътрешната и външната политика. В Магна Харта е, наистина англичаните е, имаха право на бунт. Не зная колко трябва да бъдат потискани, за да могат да бъдат изведени на улицата като египетците. Една минута, господин Бронс. <coughs> Благодаря, госпожо председател. Всички трябва да приветстваме възставането срещу репресивните режими. Но мисля, че можем да приветстваме това единствено, когато сме сигурни кой или какво ще ги замести. Явно е, че и в Ирак, и в Египет, и в Тунис режимите бяха диктаторски дори и меряйки ги с аршина на Близкия изток. Съществува в момента обаче опасност настоящата автокрация да бъде заместена от социални репресии. Във всички тези страни мисля, че трябва да се замислим за историята им, за гражданските войни, за економическата обстановка там. С оглед на това, може би трябва да изпратим економическа помощ в тези държави, но не и да разполагаме там военни части. Не е наша работа да се намесваме в тези държави по този начин, а по-скоро да ги доближим до нашите ценности. Светът и Европа не могат да останат безразлични. При толкова мащабно възстание в Северна Африка ние да подкрепим е, хората, които желаят демокрация. Те са заслужили нашата солидарност. Направихме го спрямо нашите приятели от Източна Европа. Е, създава се нова реалност. политическите отговори е, могат да бъдат дадени от различни е, сили в обществото, е, това, този отговор може да бъде даден и от политическия ислям. Но при всички положения ние трябва да използваме момента, за да подпомогнем економическия, социалния и най-вече демократичния прогрес в региона. Решенията трябва да се вземат така, че да доведат до мир, до спокойствие. Европа трябва да говори в един глас. Нуждаем се от е, единно ръководство и на европейско равнище и при всички положения трябва да подкрепим хората, които се борят за техните права. Колеги, в този момент има яростни битки между поддръжниците и опозиционерите на Мудебарък. И мисля, че трябва да се отправи ясен сигнал към всички онези, които участват в конфликта, за да се избегне кръвопролитието. Това, което се случва в Египет, изненадва всички. Но това е една истинска възможност за този регион след години стагнация да се развие в истинска демокрация. Това е възможност за всички преди всичко мисля си за милионите млади хора, които искат свобода и шанс да се развиват. Не можем да подценяваме този факт. Е, казват, че това е 1989 година за арабския свят, но нека да видим как ще се развият нещата. Необходимо е да предприемем повече инициативи, за да можем да подпомогнем прехода, нещата да се задвижат в правилната посока. Бих искал да чуя повече вашето е, становище. Трябва да е ясно, че прехода трябва да започне сега, а Мубарак повече няма законно основание да води този процес. Нужен е график и план за реформи заедно с мерките, които трябва да доведат до първата, първите свободни избори, прозрачни избори през септември тази година, което ще доведе до промяна в Конституцията, избирателния закон, промяна в начина в който политиката се отразява в медиите. Така че в крайна сметка всички политически партии да могат да седнат около една и съща маса, а Европа трябва и може да изиграе конструктивна роля. Знаем колко е сложна ситуацията в армията, например. Те играят изключително голяма роля, но те са много важен економически участник в тази реформа. Реформите трябва да бъдат и економически. Няма да е лесно. Председателката благодаря госпожа Нейтс. Минути и половина. Госпожо върховен представител, госпожо председател, уважаеми колеги, Внимателно изслушах казаното както от колегите, така и от госпожа Върховния представител. Много от вас споделиха, че са изненадани от събитията в Тунис и Египет. А това очудва мен, защото до този момент винаги сме знаели, че в тези държави не се управляват по демократичен начин. Знаехме, че те се управляват от автократични режими, които потискат населението. Просто не искахме да, не искахме да осъзнаем това, не искахме да предприемем нищо, само и само за да гарантираме стабилността в региона и в Средиземноморския регион като цяло. Стана ясно обаче, че толерирането на корумпирани, недемократични режими в името на стабилността води точно до обратното, до нестабилност и до хаос. Това унищожава възможностите за бъдещето. Надявам се, че сега ще проявим разум и ще подкрепим процеса на демократизиране на тези държави. Искам да привлека вниманието ви към необходимостта да подкрепим политическите партии, както в Тунис, така и в Египет. Тези партии са слаби. През последните години те нямаха възможност да изградят свои адекватни структури. Затова се нуждаят от нашата подкрепа, за да изиграят своята роля пари, надявам се, предстоящите скоро избори. Господин Ван Орден, благодаря. На този етап от дебата, наистина това, което искам да кажа е, че много често ние виждаме нашите свободни общества в Запад да, се, да бъдат обиждани от лица, които са враждебно настроени. Вчера беше годишнина от Хомейни и Иран. Знаем докъде стигнаха тези процеси анихилацията на държавата из Израел – в лидерството на палестинската власт бе а, оповестена за незаконна, а се поддържа Хамас. И такава организация в Египет, независимо дали отговаря на ежедневните нужди на хората и консолидира а, техните а, сили именно чрез е, силата на насилието. И необходимо е да се направи много повече, за да се постигнат наистина законни общества в места като Тунис и Египет с е, добро контролирана помощ, включително и финансова. Благодаря. Благодаря, господин Бонсеньоре. Signor Presidente, condivido quanto... Госпожо председател, съгласен съм с е, казаното от е, колежката от НП. Ще подчертая, че последните събития в Средиземноморския регион настъпиха изненадващо за нас. До преди няколко седмици те не можеха да бъдат предвидени. Службата за външни действия на госпожа Ештън е била изненадана също така, както и всички ние. Но също времено си задавам въпроса защо трябва да отпускаме толкова много средства за организирането на една европейска служба, която очевидно не може да реагира достатъчно бързо ние казваме, че народите, гражданите би трябвало по пътя на свободи и демократични избори да избират е, своите правителства, своите лидери, а не е, под натиск и в резултат на принуда, упражнена от ислямисти. Казваме, че ще е, подкрепим борбата за свобода, за демокрация, за сигурност, за стабилност, за зачитане на правата на човека. Добре, първо се нуждаем от мирно средиземноморско пространство. Европейският съюз би трябвало да промени своята политика. Ние би трябвало да си сътрудничим с е, населението в тези страни и да подпомагаме тяхното демократично развитие. Ромеро, уважаеми госпожи и господа, в Тунизия из, и можем да излечем един, една много ясна поука. Видяхме кръвопролитията в Египет. Много е важно Европа да говори с единен глас, за да се спре това кръвопролитие, за да има наистина демократически обрат в Египет. Що се отнася до Тунис обаче? Имаме ли все още време? Тук ще приемаме резолюция. Утре ще изпратим делегация в страната и ще подкрепим тези хора и нашата помощ и подкрепа е изключително важна за Тунис и за Египет. Това са страни, които се борят за повече свобода в момента. Има и други неща, които трябва да имаме предвид. Економическия срив, например, до който ще се стигне в тези страни. Голем, големи са цените, които трябва да се платят. Ние бихме искали да видим различен Тунис, но има сили, които искат пък да видят съвсем различен модел. Искаме да видим края на колониалната епоха и възникването на независимостта. Това ще даде възможност на всички нас да поемем наша ясна позиция, така че инвестиционната банка да не прави миналите си грешки. И това е важно, госпожо Аштен, защото това решение трябва да се направи от вас. Шаке. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Докато ние с вас разговаряме тук, гражданите на Египет биват нападани от засада на площад Тахир и армията прави всичко друго, но не ги защитава. Египетските граждани, независимо към коя прослойка принадлежат, изискват демокрация, добро политическо управление и развитие на страната. Може би тези ценности ви звучат познато, тъй като те са част от програмата на Европейския съюз за Близкия изток. Само Европейската комисия през изминалите 15 години е инвестирала 3 милиарда евро за изпълнението на тези програми. Защо тогава е толкова трудно бързо да излезем с категорична позиция? В момента повече от всякога се нуждаем от активна и силна Европа. В Близкия изток в момента се надига духът на демокрацията. За това за нас е настъпил моментът да поемем своята част от отговорността и да предоставим безрезервна подкрепа на гражданите на тези държави. Още едно явление, което неотменно се наблюдава в държави с диктаторски режими е използването на технологии за комуникация. Режимът в Египет и Тунис потиска използването на тези технологии, за да заглуши гласа на гражданите. Европейски мобилни оператори и доставчици на интернет са базирани в тези държави. Те станаха жертва именно на тази политика на правителствата бе потиснато правото на хората на достъп до информация и на свободно изразяване на мнението. Така ги лишихме и от правото да документират нарушенията на правата на човека там. Unia Europejska w relacjach е, z Tunezją, z Egiptem moim zdaniem popełniła w przeszłości kilka Европейският съюз направи няколко грешки в миналото. Е, по отношение на отношенията ни с Тунис когато 2009 година бяха поредните избори и те не бяха демократични, но Бенали бе избран. По същия начин в Тунис подходихме, когато се правеше преразглеждане на наказателния кодекс и вече бяха спрятани всякакви свободни действия на неправителствените организации. А сега, когато сме пасивни в Северна Африка, е недопустима позиция. Трябва да бъдем решени, за да се възстанови стабилитета в региона, защото противен случай ще бъде много трудно. Само с помощта на активната ни определена позиция можем да спомогнем за възстановяването на реда, спазването на демократичните устои. И имате преда, господин Предено. Е Благодаря, госпожо председател. Госпожо Върховен представител, скъпи колеги. Преди една година говорихме в Европейския парламент за отношенията между Европейския съюз и Тунис. И говорихме за постиженията в Тунис, които са заслужили уважение и гордост от страна на самите тунисийски граждани. И ето, че сега говорим за липсата на свобода. Все още не знаем е, на къде е, ще тръгнат процесите и е, дали утре няма да започнат протести и демонстрации и в други страни. И ето, че някои от нас се страхуват, че вятърът на свободата няма непременно да донесе стабилност и че е възможно е, неумерени сили да се утвърдят на върха. Възможно е естествено е, всичко е, и много се надявам, че няма да се случи това, но трябва да сме подготвени. За това ще призува госпожа Върховния представител да преработи стратегията на Европейския съюз в резултат на барселонските решения. Госпожо председател, колеги, до сега имах чувството, че хората някак се винаги са преди своите политически елити, но днес като че ли не се получиха така. Бих искал да подкрепя народа в Египет и Тунис. Те ни напомниха, че ценностите за демокрация не, не са само ценности на Запада, както някои а, е, мислят, а са универсални човешки ценности. Европа не може да продължава да бъде а, е, подвеждана е, с неправилни проекти и анализи. Тези хора показаха своя кораж и това е искане за солидарност и отговорност. Те не искат хаос. Не можем да приемем обаче сегашното състояние на нещата. Надяваме се, че събитията в тези две страни ще могат да спомогнат развитието на демокрацията в тези страни, но всичко това ще бъде от полза и за нас. И мисля, госпожо Аштен, че и вие казахте това съвсем ясно. На последно място – един поет е казал, че а, човечеството е заспало, защото просто е безчувствено. Надявам се, че тези хора ни събудиха. Граф господин Ламсдорф. Ähm, Благодаря, госпожо председател, госпожо Аштан. Присувавам ви да сте малко по-смели. Отидете в Кайро още преди съвета на външните министри. Разговаряйте с представителите на правителството там и след това докладвайте на колегите си тук в Брюксел. Очертайте дневния ред за региона, без да се вслушвате в 27 различни мнения. Придайте публичност на позицията си. Обществеността трябва да се вслуша в нас. Защо първо Съединените щати излязоха с позиция, още преди Европейския съюз? На второ място, в качеството си на външен министр на Европейския съюз, не бива да реагирате на всички коментари, които се отправят към вас. Днес площад Тахир бе сравнен с Александър Плац в Берлин и мисля, че това сравнение е уместно. Но да се върнем на революцията през 1989 година. Тя целеше, подобно на египетската, стабилност, свобода и демокрация. От тази революция знаем, че преходът към подобна стабилност много рядко преминава а, по мирен начин. Това не бива, разбира се, да затъмнява факта, че радостта ни от тази революция е много голяма. Не смятам обаче, че Европа може да диктува на тези държави какъв ред да установят там. Едно обаче е ясно, че Мубарак трябва да подаде оставка. Последните събития сочат, че той загуби и последната частичка от своята легитимност. Господин Карим има думата. Този момент наистина е много специален. Тук а, са, това е факта на хората, които а, са в Египет или е, на страната на Мубарак или са водени от борбата срещу него. Но те имат право на свобода и свободна воля. Това е правилно, но не е достатъчно. А днес в нашата зала виждам призови за е, внимание и опасността, която трябва да имаме предвид за едно цунами от исляма. Но в крайна сметка точно тези хора е, се борят или а, спорят а, в името на един тоталитарен режим, макар и скрит зад паравана на демокрацията. Не, хората плащат с живота и кръвта си и в Египет и в Тунис. Те се борят за свободата на своите съграждани. И тези хора на улицата, въпреки че са много на брой, са на практика едно мълчинство, което представлява много по-голямото мълчаливо мнозинство. Не трябва сега наистина да постъпваме по този начин. Нека да сме смели, нека да изправим ясно посланието си. Мубарак трябва сега да се откаже. Господин Бозотил. Благодаря, госпожо председател. Трябва да покажем на арабския свят как да постигне демокрация. Един от положителните ефекти на последните събития там е, че хората взеха събитията в свои ръце, предприеха действия за да подобрят ситуацията си. Историята е пълна с примери за подобни събития в Западна Европа, знаем от историята, че в крайна сметка подобни събития водят до повече вреди, отколкото положителни резултати. Затова нека забравим за намеса от наша страна, за да се подобри ситуацията там. Трябва обаче да помислим какво да предприемем в светлината на последните събития. Мисля, че можем да направим две неща. Първо, активно да допринесем за насърчаването и укрепването на демокрацията в тези страни и в частност за укрепването на демократичните институции. Демократичните институции трябва да бъдат стабилни, така че да не дадат шанс на автокрацията. Трябва да се запитаме също така дали политиката ни в Средиземноморския регион не бе нищо по- нещо повече от празни приказки. Защо не предприе нищо Средиземноморският съюз? И до... ще реагира ли Европа в този момент или наистина ще действа? Европа трябва да се застъпи за е, правата на гражданите в Тунис, за създаването на преходно правителство, което наистина да зачита тези права. А в последно време, като че ли това не става. Не бива да позволяваме на диктаторски режими да разграбват богатствата на страните в Магреба. Не бива да търпим това. Хората гледат към Европа и очакват е, една по-бърза е, реакция в подкрепа на техните желание за прогрес, за демокрация. Европа би трябвало да започне диалог, истински диалог, да започне категорично и активно да действа. Европа би трябвало да подпомогне мирния преход в тези страни. Повече е, хора от тези страни трябва да се приемат. Ние трябва да отпускаме повече средства за тези страни и да помогнем на хората да се развиват демократично. Госпожо председател, не можем да сравняваме вътрешната ситуация в Туния с тази в Египет. Тук ще има различно последствие за останалите страни. Може би в Тунис промените са шанс за бъдещето развитие, но трябва по-внимателно да обходим, подходим по отношение на Египет. Мубарък гарантираше стабилност, а днес пада от власт, а опозицията няма шанс да се развие и би могла да тласне Египет в ръцете на мюсулманското братство. Трябва да знаем какви последствия биха могли да проистъкат от това събитие със съответно отрицателното е, враждебно отношение към е, Израел. Разбира се, трябва да отчитаме грешките на режима на Мубарак, но трябва да търсим и оптималното решение –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 Благодаря, госпожо председател. Настоящите събития в Тунис и Египет са много важни. Вероятно е да се разпространят и върху други държави в Средиземноморския регион. Регион, който се намира в непосредствено съседство до Европейския съюз и е много важен за нас. Поддържаме добри отношения с всички тези държави. Но Европейският съюз не успя да убеди властите там да предприемат необходимите реформи. Много е важно да изтъкнем, че е необходима стабилност в този район, че са необходими дълбоки политически и економически реформи. Ето за това се застъпват гражданите, които излязоха на улиците. Радвам се, че съветът на своето заседание в понеделник се зае с всички тези проблеми и излезе със становище. Сигурна съм, че ситуацията в Тунис се развива в правилната посока, но през изминалите седмици Европейският съюз изобщо не присъстваше в целия процес. Чухме изявления на президента Обама, на Хилари Клинтън. Армията в Тунис установи контакт с армията на Съединените щати. Европейският съюз не предприе нищо или несъразмерно малко в сравнение с Съединените щати. Госпожо Аштан, чудесно е, че след две седмици ще пътувате до Тунис, но мисля, че трябва да се подобрят някои неща по отношение на възможностите ни за действие и за предвиждане на ситуацията. Трябва поне на регионално ниво да придобием някаква тежест. Капеана urmărește cu mare atenție situația din Tunisia și sprijină eforturile poporului tunisian pentru o tranziție pașnică spre democrație. Мăsurile inițiale. Благодаря. Необходимо да се подкрепи прехода в Тунис към мирна демокрация. Поне сега нещата върват като че ли в правилна посока. Те призовават властите да направят нужното, за да бъдат изпълнени основните ангажименти, така че да може да се спази върховенството на закона и правилата, за да може действително това да доведе до реформи, економически и социални. Това е най-добрият начин да се инвестира в бъдещето и да се е, донес, допринесе за стабилитета и демокрацията в страната. Европа, разбира се, би искала Тунис да бъде една стабилна държава, както по отношение на самото си развитие, така и Евромет. Необходимо е изграждането на ясни и силни демократически институции и реформите трябва да бъдат подкрепени със съответните финансови средства. Бихме искали Тунис да се развива с успешна економика и да имаме добро сътрудничество. Благодаря. Господин Галер, благодаря. Скъпа госпожо Ештен, скъпи колеги, по отношение на ситуацията в Тунис, е, ние имаме почти пълен и ясен консенсус Резолюцията е подготвена, всички е, сме готови да я подкрепим. Но по отношение на Египет е, все още се колебаем. Е, като че ли все още има твърде много хора сред нас, които продължават да се придържат към статуквото. А същевременно се нуждаем от една по-активна позиция. Ние знаем, че има ислямисти, има фундаменталисти, които очевидно са и поводът за тези опасения на някои от колегите, но същевременно все още не е късно да се обърнем към здравите сили, към демократично мислещите хора, към тези, които се стремят към един мирен преход и към стабилност, а не към диктатура. Изчаквайки, ние всъщност не можахме да доведем до по-бързо постигне на стабилност е, има и други страни, които са застрашени, да кажем Саудитска Арабия. Политическото ръководство не отчита различните интереси в а, тези региони. Не бива в никакъв случай да чакаме повече тук в Европа. Това, което Джон Кери, това, което а, Обама а, каза по отношение на Египет е а, нещо, което трябва да ни ръководи и в нашите действия. Ние трябва да провеждаме една по-активна политика. Може би а, другата седмица би било добре, госпожо Еш среща да отидете до Тунис и до Египет, а пък друг, по другата седмица да докладвате в Страсбург. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя силната си загриженост във връзка с мирните протести в Египет, особено в светлината на днешните събития. До този момент Европейският съюз не зае ясна позиция. Необходимо е да дадем глас на хората там, като се свържем с компаниите, доставчици на телекомуникационни услуги в региона, например Водафон, и да проверим как са действали точно през последните няколко седмици. Ще ми се европейските лидери да бяха заявили по-рано това, което заявиха то, а, наскоро. През 2007 година а, Президентът Саркози заяви, че президентът Мубарак е негов приятел. Един от външните министри на Европейския съюз заяви, че иска стабилност в Египет, но не каза кога точно желая да се проведат избори там. И накрая, госпожо председател, съгласна съм, съгласен съм с госпожа върховния представител, че трябва да се установи демокрация трябва да се установи гражданско общество в тези държави. Каквито и да са били грешките ни в миналото, трябва да разглеждаме кризата в региона като възможност за Европа да развие своите ресурси, да установи демокрация и права на човека в региона. Това е което искат гражданите, които излязоха на улиците там и ние сме длъжни да се вслушаме в тях. Председателката благодаря, господин Соник, минута и половина. Благодаря. Всяка революция крие неизбежна опасност, а именно демократическия зав може да бъде откраднат от е, онези, които са врагове на тази принцип и а, е, да установят своя тоталитарен режим. Така че, не бихме искали сега екстремистите, исламските екстремисти да вземат властта в Тунис и Египет, нещо, което се случи в Иран. Това е една проба за европейските институции, за да видим дали наистина можем да отговорим е, на задачите, заради които сме създадени, да призоваваме и да установяваме демокрация и плурализъм, да е, съветваме наистина политика, която по-настоящем виждаме как става, свида, как става е, помощник за установяването на корумптирани правителства. Би трябвало да се насочи вниманието към НПО-тата, различни организации, граждански, граждански организации, към университетите, към жените, към младите хора. Мисля, че в този край на света до сега политиката ни не беше успеш, успешна. Сега би трябвало да помогнем наистина изграждането на Светска република Египет, която ще уважава своите малцинства. Мубарак и неговото време е отминало. Е, следващия оратор Власто. I raised the blue card for Mr. Howlett. I was nodded to by your assistant. Вдигнах синя карта, но не ми обърнахте внимание, съжалявам. Председателката, съжалявам, може да зададете въпроса си сега, госпожо Синклер. Ще отговорите ли? Господин Халер, цитирахте някои политически правителствени ръководители на държавите членки, например Саркози. Бихте ли потвърдили обаче, че приемате позицията на господин Блеер, която бе цитирана преди малко? Господин Холита. Ще повторя това, което казах е, в моята реч а именно в нашето минало в пакета имаме наистина много неща, за които трябва да помислим и трябва да излечем своята полука, но това не бива да спира Европейския съюз да а, е, по, подпомогне демокрацията и човешките е, права в тези две страни. И наистина аз бих се радвала, ако споделяте това мнение с мене, както и този господин, който цитирате. Благодаря. А, следващия оратор. Е, Госпожа Власто, Мога да се присъединя към всички онези, които подкрепиха хората, които демонстрират в Тунис и в Египет и които се обявяват за свобода. Ние в Европейския съюз не реагирахме своевременно. И сега е крайно време да помогнем и на египетските граждани, и на тунизийските граждани при изграждането на демократично общество – тунизийските политици също е, трябва да бъдат помогнати, за да организират е, свободни и демократични избори, за да могат е, хората да се развиват е, в мир и при повече социална справедливост. Трябва е, да имат работа, трябва да имат прехрана. Европейският съюз е задължен да направи това. Е, би трябвало да разработим една силна стратегия по отношение на е, страните и в е, Средния, и в Близкия изток, без да се месим във вътрешните работи на страните, но подкрепяйки усилията за стабилност и демокрация. Господин Свенсен, благодаря. Много често говорим за спазване на демокрацията, уважаване на човешките права и свободи. Но истината е, и мисля, че това можем да видим тази вечер, господин председателю, че много често приоритетите са ни различни а именно политически стабилитет и добра стопанска дейност. Изведнъж виждаме, че дори в арабския свят хората са подложени на натиск. И тук, разбира, не сме изправени пред риска на прехода. Има рискове. Хората тук говорят е, за мюсулманското братство, а ние не знаем в крайна сметка е, спазването на свободите, човешките свободи и демокрации и демокрацията трябва да гарантира в крайна сметка еднакви права на всички и трябва да гарантираме, че в Европейския съюз няма просто да стоим и, и да гледаме пасивно. Трябва да пред предприемем инициативи и трябва да се намесим, както каза госпожа Аштен. Трябва да бъдем част от изграждането на тази демокрация. Наистина поразително е. Младите хора стартираха тези бунтове. И може би това е, е станало благодарение на комуникацията и медиите. Е, може би не трябва прекалено много е, идеология да влагаме или религиозна замисъл. Когато хората се бунтуват е, в името на свободата и демокрацията, това трябва да бъде водещото, включително и в нашата зала. Това трябва да е посланието. Леди Ештон, вďaka monitoringu už viac ako dva roky pozorujeme Госпожо Върховен представител, госпожо председател, благодаря за а, вашето изложение. В а, държавите в а, въпросния регион сме свидетели на деградация на демокрацията и основните права. Ситуацията там показва, че тоталитарните режими не възникват просто е така за една нощ. Наблюдавахме сигналите за установяването на такива режими от доста дълго време насам, но за съжаление в момента последни излизаме с позиция. Защо създадохме Средиземноморския съюз по време на френското председателство? Не разполагахме ли вече с достатъчно инструменти за установяването на мир и стабилност в този регион? През изминалите години Европейският съюз подкрепяше стабилността там предимно чрез економически мерки. А в момента обмисляме възможностите за замразяване на помощите и за подкрепяне на опозицията в региона. В региона не се уважават основни права, като например свободата на вероисповеданията. Възможно е там да се установят терористи и това ще е началото на тоталитарния ред там. Излагам всичко това, защото и много други държави вървят по същия път. Господин Страсър, благодаря, госпожо председател. Госпожо Върховен представител, дебатът е, в е, нашия парламент може да се подведе под един общ знаменател. Ние всички призоваваме вас, госпожо Ештен, да бъдете по-смела, да бъдете е, по-активна, по-категорична, да е, издигнете високо глас в защита на всички от нези, които се борят за демокрация, за свобода, за стабилност, за мир. Египет, Тунис и много други държави е, се намират в момент на промени, насочени, ориентирани към демокрацията. Ние се нуждаем от е, нова стратегия по отношение на Средиземноморието, от е, една преосмислена и преработена стратегия по отношение на Близкия изток и най-вече е, трябва да подпомогнем провеждането на демократични, свободни, честни избори. Преходното правителство в Тунис междувременно освободи е, затворници, по, които бяха в затвора по политически причини, ратифицира много международни е, спогодби и договори. Е, това са процеси, които ние при всички положения трябва да подкрепим. Господин Скария, благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Аштен, трябва да извлечем полките от кризата и да разберем дали Европейският съюз наистина иска да играе някаква роля и да има своя външна политика. Необходимо да има стратегия, ясни цели и е, съюзници. Не може просто да се пътува по света и да се критикува всеки го. Преди няколко години действахме сякаш тогава не разбирахме, че има диктаторство в Тунис и като че ли сега изведнъж установяваме, че демокрацията и човешките права трябва да се въведат там и да се използват. Нали си спомняме какво се случи с иранците? И в крайна сметка се стигне до нарушаване с новия режим на човешките права. Необходимо е да се избегне фундаментализма, екстремизма в Египет и трябва да има балансираща роля страната в конфликта. Сега започваме с спонтанните изказвания. Представете се колко много искания за изказвания има. Не могат всичките да бъдат включени. Много моля обаче тези, на които давам думата, да се придържат към една минута регламент най-важното е, разбира се, да изслушаме и отговора на върховния представител. Господин Милоласич. You, Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител, скъпи колеги. В момента сме свидетели на високо ниво на напрежението в Тунис и Египет. Това се очакваше или поне можеше да се очаква, като се вземат предвид проблемите в економически и социален план. Тези проблеми бяха пренебрегвани доста дълго време от правителствата там. Ситуацията в момента само подчертава необходимостта да се окаже външна подкрепа на демокрацията в региона. Ето защо Европейският съюз трябва да използва всички инструменти, които са му на разположение, за да защити правата на човека и основните права, в това число и правото на вероисповедание. Не трябва да допускаме нетолерантни воинствено настроени ислямисти да завземат властта в региона. Напротив, трябва да подкрепим гражданското общество и опозицията. Трябва да се застъпим и за провеждането на демократични избори. Председателката благодаря господин Паско. Самия факт, че дискутираме Тунис сега, по време когато и в Египет нещата врат, наистина показват колко изоставаме от реалността, дори около заглавието на нашия дебат се променя. Наистина много сме скромни особено когато става въпрос за диалога, който трябва да се води сега в средата на революция. Това просто е, е липса на здрав разум. В основа на нашите ценности е, независимо от различията, как реагираме на кризата в тази страни? Първо, това е едно предизвикателство, което изисква наистина общ отговор и състрадание. Госпожо Аштън, вие трябва със съответния респект да говорите, защото в противен случай, както липсва и отговор на съвета, нещата остават без особено значение в тези революционни моменти. Какви режими ще произнес, произлязат от това. Нека хората си вземат думите сами, решението сами, прощавайте. Spoštovani, на концу те революции, ки потека на улицах Кайра, бо людство е избрало politični систем. Благодаря, госпожо председател. В Кайро хората сами искат да вземат решения за политическата система и за своите лидери. Може да се застъпят някои за това, че Мубарак може да изиграе положителна роля, да запази стабилността в Близкия изток, но това становище не ме интересува. Ситуацията в момента показва колко незначителна е била ролята на Европейския съюз до момента. Трябва да реформираме политиката си на добросъседство, да разработим по-динамична стратегия, която да спомогне за разрешаването на конфликти в много региони от Беларус до Горни Карабах. Трябва ни нова стратегия, която да ни помогне да се справим в тези региони. И само така и те, в това число и Кавказ, например, ще последват демократичния дух, който изхожда от региона в момента. Госпожо Аща, надявам се, че ще ни подкрепите в тези усилия. Мерси, мадам ла президент. Мадам... Госпожа Ато. Благодаря, госпожо председател, госпожо Ештън. Европа подкрепяше диктаторите в е, Северна Африка и дори и поради тази причина сега трябва да използваме историческия шанс да поправим грешката. Ние трябва да поставим съвсем ясно искания към диктаторите. Мубарак трябва да се оттегли, Мубарак трябва да слуша какво му казват хората на улицата. Мубарак трябва да е, освободи мястото за нови демократични сили. А финансовите средства, които ние отпускаме, трябва да се преструктурират и пренасочат за да насърчаваме демократизацията. Госпожа Матиас. Благодаря, госпожо председател. Двете страни в този регион, Тунис и Египет, показват, че ние, европейските политици, се тревожим повече за търговията и за сделките, отколкото за демокрацията. И би трябвало да се притесним много от всичко това, което става в Египет днес и преди в Тунис. Трябва да проявим солидарност към милионите граждани в Египет, които демонстрират в Кайро и в други градове на страната, които не е, желаят повече да живеят в мизерия, да гладуват, които не желаят е, да търпят е, потисническия режим на Мубарак и желаят да живеят в свобода, без насилие. Ние трябва да подкрепим тези хора. Ние трябва при всички положения да а, кажем на диктаторите, че те трябва да си вървят а, и да не им позволяваме да всяват страх. Благодаря, госпожо председател, за предоставената ми дума. Госпожо Аштен, Европейската външна служба има редица експерти и служители и анализатори. Затова те би трябвало да могат професионално да оценяват ситуацията, например в Египет. И би трябвало да правят препоръки и да ви ги правят е, към вас по отношение какви стъпки трябва да се предприемат, за да мог, можем да подпомогнем тези страни да се отърват от политическите лидери, които не желаят. А политиката, която по-настоящем привеждаме към тези страни, малко ни кара да се съмняваме дали наистина те имат тези умения, госпожо Аштен. Ако се колебаем как да отговорим професионално по отношение обстановката в Египет и в Тунис, нашите данакоплачи ще ни попитат защо плащаме на тези скъпо платени експерти, ако те не са в състояние да ви предоставят професионален съвет. Благодаря. Президентин, леди Ештен, оптимистен Господин Мьоцер, госпожо председател, госпожо Аштан, оптимистите смятат, че събитията в Тунис и Египет са нещо като началото на арабската пролет, подобно на събитията в Европа, в източна Европа през 89-та година. Ясно е, че европейците винаги застават на страната на свободата и демокрацията. Би било чудесно, ако в региона наистина настъпва така наречената арабска пролет. Не бива обаче да забравяме, че именно Европа толерираше едни от най-ужасните диктатури в света в този регион. Фейсбук и другите технологични средства са добра възможност за напредването на бунта, но те не могат да заместят демократичните структури, които трябва да спомогнат за прехода към демокрация в тези държави. Какво трябва да направи Европа? Трябва да заемем ясна позиция, да допринесем за изграждането на демократични структури в региона, както и за установяването на пазарната економика там. Uh, благодаря. Това е последното изказване от спонтанните. Сега давам думата на госпожа Аштен. Uh, Госпожо председател, благодаря. Позволете да започна с нещо съвсем ясно. Не е, приемам, че Европа е, се бави и ние бяхме първи, които направихме своите изявления по отношение Тунис 10 е, януари и Египет миналата седмица. Бяхме преди всички останали. Това не е съдържание, не е, е състезание, но не, не заслужаваме тази критика. Нито сме били а, а, бавни, а мога да кажа, че ние по почасово бяхме в контакт с, с събитията и нашата делегация, на която много благодаря. Благодаря на службите, които действително поддържат директен контакт. Може би трябва да знаете какво друго правим едновременно с всичко това, така че не приемам, че сме говорили с тих глас, че се бавим. Зная, мисля, обаче съм съгласна, че може да се направи и още. Но дали имам всички а, е, инструменти, на които имам право по Лисабонския договор, имам ли всичките ресурси? Вероятно не. Но ние правим възможно най-доброто, което е по силите ни в контекста, а именно изграждането на външната служба и моята роля. Аз не съм някой, който може да отиде и да изкаже личното си мнение. Аз говоря от името на Европейския съюз, така че слушам вас, държавите членки и слушам комисията. Това е ролята, която ми отредихте в Лисабонския договор и това правя. Защото, когато говоря с тунизинския външен министр, е, той беше и в моята служба, посещава за първи път е, е, нас, Европейския съюз тук, покани го и той затова е тук и затова той е сред нас, защото знае колко важни сме ние, не само тук, е, дойде днес, а не следващата година. Когато говоря с него, говоря от името на Европа. И той знае, че онова, което кажа, се подкрепя от 27 държави членки. Надявам се и с подкрепата на парламента и комисията. И това означава нещо на тези хора. Когато говорим, това е едно послание не непременно един глас, както казвате, но това е едно и също послание, което се отправя от канцлера в Германия, премиера в Британия или президента на друга страна в Европейския съюз, от всеки от 27-те. Затова външните министри се събират и в понеделник и техните заключения и пресконференции по всички въпроси са именно по отношение на нашите страни, съседи, както и отвъд тях и са от изключително голямо значение. Ние не забравяме всичко това. Да, съгласен съм с вас, че трябва да сме по-активни и трябва да направим повече. Напълно съм съгласна, че трябва да преразгледаме нашата политика за добросъседство. Трябва да гарантираме че имаме по-разнообразен подход, за да можем да работим с всяка една страна, да знаем какво искаме да постигнем с хората в тази страна. Не, да, искаме е, гражданско общество, човешки права, демокрация и обща външна политика. Съгласна съм. Опитвам се да правя това. Ако видите какво сме направили през последните 3-4 месеца, ще видите наистина общите неща и това, което ви казваме, необходимостта да сме още по-активни. Трябва това да е първия ни приоритет с нашите съседи и трябва да можем по-интелигентно и по-добре да откликнем на техните потребности. Не мога да поема отговорността от нещо, което съм трябвало да извърша преди да бъде назначена, но аз е, мога да поема отговорност възможността да трансформирам онова, което наследих, така че нещата да бъдат според изискванията на Европа. А сега знаем колко можем отговорности да поемем и да вървим напред, но не подценявам колко е трудно и колко бързо се променят събитията. Съгласна съм с тези, които казаха, че демокрацията не е един момент в времето, а един цял процес и той се изгражда. Създават се организациите, които могат да говорят и да работят с хората, които наистина създават демокрацията, трансформацията на обществата. Ние използваме именно тази дума в нашето заключение, защото наистина аз вярвам в трансформацията, не само за днес и за утре, но дългосрочен план. И за това предлагаме това. Предлагаме на нашите съседи да бъдат партньори. И наистина бихме искали трансформацията да бъде продължителна, защото в противен случай няма как да сме си свършили работата, не сме реагирали добре. Ние точно това правим. Предоставяме на хората онова, от което имат нужда те и техните деца и по-нататък. И не съм забравила всички останали проблеми. Внимавам какво се случва в Йордания. Разбира се, ангажирана съм с това, което става в Иран. По-миналата седмица имах преговори с иранците. И знаете колко наистина съм пристрастена по отношение правата в Иран и всичките проблеми, които повдигаме. Не съм забравила процеса за мир в Близкия и изток. Вчера говорихме с Джордж Митчел. Ще се срещнем с утрешната ми среща, така че в квартета също продължаваме да работим. Аз ще го председателствам. Не съм забравила нищо, нито Албания съм забравила. Отново тази седмица колега отива там, за да продължи работата ни. Не забравяме нищо. Всичко, към което трябва да бъде насочено вниманието ни, нито дебатите в парламента, както тази вечер. Не, не отговарям за казаното от Тони е, Блеер. Може би сме от същата политическа партия и говорим един и същи език, но не отговарям за него. Следващата седмица отивам в съвета за сигурност пак от ваше име и там имаме възможност отново да покажем онова, което Европейския съюз може да предложи за тези хора, за днес и за утрешния ден. И наистина е много важно да получа вашата подкрепа да извърша всичко това не тихо, аз мога да говоря с много висок глас, но точно, е, смислено, с посока, с цел, с стратегия и с план. Така че, когато тунизийски външен министр дойде при мен, да му дам план – и да му кажа, много се радвам, че се виждаме, нека да говорим сега тук 5 минути пред камерата. Това не е достатъчно. Напротив, искам да кажа, нека да седнем, да работим, да видя вашия план. А, ето това аз мога да ви предложа. Колко пари, какво мога да направя, какво може да се промени, какви инструменти можем да разработим съвместно, колко гъвкавост можем да имаме, колко искам да постигна, какво искате вие от нас, Европейската банка, Европейска, е, Африканската банка, другите партньори. Как да изградим плана? След това с йеменския министр ще направя същото. Е, как приятелите на Йемен, тази група създаде един фонд с който разговарям, какво ще направим. Ето, така според мен Европа трябва да работи и това правя аз всеки ден от ваше име. И ще продължа така. Надявам се, че наистина ще може и да се продължи тази комисия, но наистина събитията в Египет се случват и за това говорим сега. Това, което мога да ви кажа е наше, какво правим. Оправяме нашите послание от мое име. Е, също силите за сигурност трябва да направят необходимото там, за да се спре ескалацията на насилието. Това послание се отправя от мое име сега, докато аз говоря с вас. Но наистина това е отговорна позиция. Армията подпомага хората, е, за да може в крайна сметка и е, гражданите да бъдат защитени. Има линейки там, където бъдат допускани. И когато напусна тук, наистина аз по този начин ще продължа да работя. Това е една постоянна среща. Е, има ясна пътна карта. Европейските лидери работят от името на всички нас, за да може в крайна сметка да направят своите предложения. Защото наистина е, това е един триалог, в който е, лидерите разговарят и отправят посланията си навсякъде и в посоката към Египет. И в моята служба, в моя кабинет протичат непрекъснато заседание, за да можем да откликнем веднага на всички извънрени обстоятелства правителства. Това правя ежедневно, госпожи и господа, когато започна кризата, когато стана Белорус в Албания, в Судан когато водихме нашата специална група. Това правим. Можем ли да направим повече? Да. Искам ли? Да, искам. Мисля ли, че имам средствата? Не. Имаме ли напредък? Да. Можем да направим и повече, разбира се. Но не може просто да се появявам навсякъде е, правя онова, което според мен Европа е създала, а и нали, демокрацията и човешките права трябва да бъдат в основата на всяко наше действие. И ние подкрепяме народа на Тунис е, и Египет днес. Благодаря. Получих 6 предложения за приключване на този дебат, а гласуването за Тунис ще се проведе утре в 11.30.